приключва дебата по тази точка от дневния ред. Ще се гласува на следващото пленарно заседание през декември. Следващата точка от дневния ред тази вечер е, е са изявления на съвета и на комисията относно предстоящата световна конференция по международни далекосъобщения на Международния съюз по далекосъобщенията, както и евентуалното разширяване на обхвата на Международния регламент за далекосъобщенията. Приветствам представителя на председателството. Давам името на неговия представител. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати господин комисар. Както знаете, и в областта на съобщенията измерението е международно. И а, различните регламенти, които съществуват в областта на а, се развиват именно в тази насока. Всяка една промяна, която се прави в правилата, може да проистекат от конференцията, следователно, която ще се проведе в Дубай, но те могат да бъдат в известен смисъл в противоречие с регламентите в Европейския съюз. Но в никакъв случай, разбира се, това не би трябвало да накърни бъдещото развитие на нормативната уредба в Европейския съюз. Аз не се явявам пред вас с желанието да подчертая две основни цели на съвета за Световната конференция първо да се избегне конфликт и да се противопоставим на конфликт с европейското законодателство по отношение на евентуалните решения, които се вземат там. И също така да се устоява правото на Европейския съюз да разработва своята нормативна база, така както а, счита за а, но, а, редно и а, подходящо. А, освен това, искам да кажа, че 27-те държави членки ще могат да устояват тези послания по, по отношение на 163-те други държави членки, които участват в конференцията и са членки на а, Международния съюз на по телекосъобщенията ще направим всичко необходимо, за да отразим приоритетите и ангажиментите на Европейския съюз на тази конференция. Както знаете, подготвителният период е много сложен за тази конференция. Включва различни пластове дейности, които са от важно значение за Европейския съюз и работната група, съответно, както и конференцията на администрациите в областта на почтите и далеко съобщенията. Държавите членки и комисията участват в този подготвителен а, е, период и отстояват е, позициите, които сме възприели. Комисията, освен това, участва в е, Световната конференция не като е, пълноправен преговарящ е, страна, а като наблюдател. Е, пълно, от, Пълноправното участие е възможно само за делегации, които са държави членки на Международния съюз. Обаче комисията ще направи всичко необходимо, за да устоим нашите е, позиции. Ще изискаме Европейски съюз чрез комисията да бъде прият като консултативен член на конференцията. Въпреки, че този статут няма да даде възможност на Европейския съюз да води преговори по предложенията, ще има възможност обаче да се изисква взимане на думата по отношение на важни теми, които са съотносими за позицията на Европейския съюз. И по този начин комисията ще може да участва именно в важните дебати от гледна точка на държавите членки. В рамките на нашето председателство не ние дискутираме предложения, които се правят от комисията и те са напълно подкрепени от комисията. Целта им е да се избегнем и да се противопоставим на всякакво конфликт, който би могъл да възникне с законодателството на Европейския съюз, така че да можем да разработваме нашата нормативна база а, според нашето собствено решение и убеждение. А, като пред, представляваме а, държавите членки, заедно с комисията, ще можем да дискутираме а, правилата в а, Международния съвет между другото искам да подчертая, че тези правила не позволяват е, да участваме като пълноправен член. А дали ще можем да участваме като а, е, член с консултативни правомащия, а, е, това ще означава, че няма да, може, да могат държавите членки да а, водят преговори по предложенията. Нашето убеждение е, че комисията би трябвало да бъде в състояние да представлява държавите членки, но трябва да изчакаме решението от Дубай. Съвета напълно а, отчита факта, че комисията би трябвало да изразява позицията на Европейския съюз, но само държавите членки имат право да водят преговори. Това са правилата на Международния съюз и съвета не може да ги промени. Онова, което има значение е следното, че комисията и държавите членки трябва да си сътрудничат тясно, за да могат да гарантират, че позицията на Европейския съюз системно и последователно се отстоява в Дубай по един своевременен начин, така че да можем да използваме е, всичките експертни умения и знания на всички делегати, които ще представляват Европейския съюз в Дубай. Необходимо е да имаме ефективна координация на място, за да можем да реагираме навременно и резултатно, когато се правят различните предложения, е, които членките на Съюза, Международния по далекосъобщенията ще направи. Кипърското председателство е подготвило необходимите документи, разгледани са от съвета тези документи, координирани са усилията на 27-те държави членки, разбира се, комисията участва в тези заседания и на 5 16 ноември в Брюксел Кипърското председателство и комисията организираха заседание с ръководителите на националните делегации от държавите членки и а, е, очакваме с интерес конференцията в Дубай, където се надяваме, че ще има един сериозен дебат относно а, е, а, е, проблемите и относно това как можем да устояваме най, по най-добър начин интересите на Европейския съюз. И така, надявам се, че ще може да се разгледат е, онези проблеми, които са засегнати и в. А, устния въпрос е на почитаемия депутат господин Ферхаем. Що се отнася до регламентът за интернет и по отношение на таксите за доставчиците, можем да кажем, че ако на конференцията се постигне а, съгласие, че Международния съюз следва да регулира интернет, и а, телекомите ще могат да налагат текст такси на провайдерите, доставчиците на тези услуги. Това е въпрос, който ще може да се разгледа на конференцията, но това ще бъде в противоречие с законодателството на Европейския съюз. Позицията ни трябва да отчита направените вече предложения в хода на подготовката и това също е и част от бюджета, който е предвиден. Бих искал да приключа със следното. Когато бяха създадени регламентите през 1988 година, всичко това бе направено в условия на традиционните а, мрежи с а, специално предназначени канали. Сега обаче нещата са много различни. Има една единна инфраструктура, базирана на интернет протокола, който предоставя всички услуги, глас, видео и данни. Е, и всичко това се прехвърля на е, един уред, на едно средство. Увеличението усъвършенствието и развитието на далекосъобщенията, бума в трафика, особено на видеотрафика, всички тези действия всъщност е едно предизвикателство към структурата на днешните комуникационни системи и управляват съществуването им, както в развитите, така и в развиващите се страни. Съветът е напълно ангажиран да направи необходимото, така че изхода от конференцията напълно да съответства на нормативната уредба на Европейския съюз и на целите на ЕС относно разрастването на цифровата економика в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря на съвета на председателството. Комисар Таяни. Благодаря, господин председател. Аз тази вечер говоря от името на госпожа заместник председателката Нели Крус. Интернат, който е, ползваме днес, е, можа да се развие по един органичен начин, благодарение на волята, която бе дадена на творческия талант е, за благото на всички граждани. Интернет е също така източник на економически растеж е, и заетост на следващата световна конференция за международни далекосъобщения в Дубай би могло да се въведе е, е, уредба, която ограничава е, интернет, е, което е, крие опасността да наруши нововеденията, е, растежа, нарастването на скоростта на обмен на данните, да повиши разходите, да създаде административни ограничения и ограничи създаването на нови предприятия. Не е в интерес на нашата промишленост да потиска огромния капитал и потенциал, който представлява интернет. Да не говорим, че голямата е, част от е, страните, които настояват за това, които биха настоявали за това в Дубай, не зачитат нашите ценности и правата на човека. Да се даде такава възможност е, на тези страни би означавало да се даде воля на политическата репресия. Ето защо всички тези предложения трябва да бъдат отхвърлени. Европейският съюз трябва да се противопостави на разширяването на обхвата, каквито са е, намеренията по отношение на трафика и на съдържанието. Преговорите в Дубай ще бъдат много трудни, обаче имайки предвид позициите на другите страни и очакванията им за новото съдържание на регламента. От друга страна има и други държави, които е, споделят мнението на Европейския съюз и аз съм оптимистично настроен. Трябва обаче да проявим бдителност, е, да съгласуваме добре усилията си, за да постигнем успех. Европейската комисия е удовлетворена от това, че Европейската федерация на далекосъобщителните оператори е, подкрепя казаното от е, Европейската конференция на почтенските служби, е, според е, която подобна регламентация в международните далекосъобщения няма място. Предложението на комисията за решение на съвета за изработването на обща позиция на Европейския съюз на международната конференция, която предстои, бе прието на 2 август 2012 година и е предадено съответно на съвета и на Европейския парламент. Нашата позиция е да следим за това, защото всяко изменение на регламента за международните далекосъобщения да не засегне общата регламентация, действаща в Европейския съюз и нейния обхват. Комисията и Европейския съюз са на мнение, че това не е подходящата платформа за определяне на системи е, за тарифиране и за плащане. Уредбата, която е, действа в Европейския съюз, дава възможност на Европейския съюз по-нататък да доразвива законодателството за неутралност на електронната среда, е, което според нас е необходимо. Държавите членки скоро ще приемат е, изменено и допълнено е, предложението на Европейската комисия. като се отчете нейното становище, че намеренията на определени страни на Международната конференция противоречат на характер на интернет като новаторска технологична среда. В същото време обаче комисията е, изразява съжалението, че държавите членки не намериха институционално решение, що се отнася до представителство на Европейския съюз съгласно Лисабонския договор. При това единният категоричен глас на Европейския съюз е задължително необходим, за да постигнем успех в Дубай. Ето защо Европейската комисия ще направи всичко възможно да отстоява е, позициите на Европейския съюз на тази конференция. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин заместник председател. Сега оратори от името на политическите групи. Започваме с ЕНП. Госпожа Сабина Верхаен, две минути. Уважаеми господин председател, през декември ще се състои Световната конференция по международни е, далеко съобщение ще се обсъждат е, е, новите моменти в техническата съвместимост, в правилата, в тарифирането. И редица държави, като САЩ, Китай, Индия, желаят да предоставят повече правомощия на Международният съюз по далеко съобщение. Ние бихме желали да предотвратим един такъв процес, тъй като по този начин ще се ограничи процеса на развитие и иновации. Необходим е свободен достъп до интернет. В никакъв случай не бива да се допуска а, стъпка назад а, по отношение на освобождаването от дискриминация на а, е, интернет пространството. Интернет е една важна съставна част от демократичните структури. Малките и средните предприятия на практика по този начин могат да участват и в новите по-големи пазари. Така че ние би трябвало да увеличим е, приложението, прилагането на е, управлението чрез интернет и да си дадем ясна сметка, че е, всякакво ограничение в това отношение би трябвало е, да се смята за ограничаване на гражданските свободи и права. Ние при всички положения желаем да развиваме по-нататък е, интернет като част от системата за далекосъобщенията. И в този смисъл комисията би трябвало да координира позицията на държавите членки по отношение на международните регламенти в областта на далекосъобщенията в името на запазването на достъпа до интернет и свободите и правата на гражданите. Господин Калфин има дума. Much, uh, Благодаря, господин председател. В този парламент ние приехме акта, говорихме по акта. Говорихме за интернет. А предстоящата конференция през декември изисква от нас ясна позиция. Европейският съюз трябва да приема обща позиция въз основа на много доброто предложение, направено вече от Европейската комисия. Ще участваме в преговорите в рамките на Международната организация, Международния съюз. Имаме различни интереси, когато участваме в този а, орган. А интернет днес е много силно средство и а, мнозина искат да го контролират именно заради това. Имаме различни примери относно страни и организации, които искат да установят контрол върху интернет. Например, да променят бизнес модела, да бъде по-скъп, по-малко достъпен и по-монополистичен. От е, други правителства чухме, че иска да се създаде национален интернет, което е оксиморон, непостижимо. Ще се предложат вероятно и други модели – и те ще се направят от мощни държави като Русия. И държавите членки би трябвало да имат суверенни права да работят в областта на интернет, да имат своите регламентари, а именно че ще трябва държавите членки да могат да управляват интернет на националната си суверена територия. Ама какво означава това и как може да се обвърже интернет с суверенните права на държавата? държавите, че държави трябва да имат а, а, равнопоставени а, права по отношение на домените, имената и правата. Това е отново връзка, във връзка с а, желанието за регулиране на интернет. Ние искаме да има обща, ясна, твърда позиция на Европейския съюз в интерес на всички. Благодаря. Благодаря на господин Калфен. От името на АЛДЕ госпожа Скаке. Две минути и половина. technology. Thank you very much, President. Uh, Благодаря ви, господин председател. Много се говори за правила. Аз бих искал да, да кажа нещо за същината на контекста. Интернет промени живота на хората по света, овласти мнозина да се изразяват свободно, да огласяват нарушения на правата на човек – Създаде и много е, интересни възможности за стопанска дейност. Благодарение на тази технология по-лесно можем да се предпазваме от монополите, от монополната власт по традиция в ръцете на медиите и държавата. В същото време трябва да възпрепятстваме възникването на нови монополи. Революцията никога не бива добре приета от онези, които са заинтересувани от запазване на статуквото. Транснационалните международните организации са новата арена за тези борби. Когато на времето Международният съюз за далекосъобщенията се занимаваше просто с стандарти, никой не знаеше за него. Днес тези стандарти обаче се използват за политически цели и за ренационализация на свободното електронно пространство. под претекст, че се води борба с разпространението на посягащо на личната неприкосновено съдържание, се посяга на правото на изразяване на мнение, на свободата на словото. Urgent... Нашата резолюция се обръща с лице към най-тревожните проблеми, свързани с управлението и правителството на интернет. Някои смятат, че е, това наистина е оксиморон. Е, наистина интернет до днес се развива успешно без особена регламентация. Днес е, е обсъждаме предстоящата световна конференция, е, посветена на е, международните далекосъобщения и е уместно да се актуализира наистина е, международния регламент. Той не е обновяван отдавна, но би следвало да е, се е, противопоставим на всякакви посегателства за държавна намес. 27-те държави членки на Европейския съюз, всяка от тях имат глас, право на глас, но за да чуят гласа ни трябва да бъдем едини и да настояваме интернет да остане и да се развива като свободно обществено пространство с гарантирани права и свободи. Благодаря. Госпожа Андерс, една минута. Благодаря, господин председател, колеги. Много съм щастлива, че парламентът отделя време, за да обсъди проблематиката, свързана с Международната световна конференция по международни съобщения. Две са много важните е, решения е, в тази област на международно равнище, които е, засягат е, обществеността и също времено до този момент не им се отделя толкова много внимание, колкото те заслужават. Когато става дума за международни далекосъобщения, ние би трябвало да сме особено внимателни. Проектираме множество документи във връзка с интернет съдържанието, във връзка с интернет правителството и в комисията, и в парламента, и в съвета е, по-късно през тази е, е, година. Надявам се, ще имаме един положителен отговор, който ще ни даде възможност за едно по-добро развитие в бъдеще. Благодаря ви. Започваме с индивидуалните изказвания, господин Хакмарк. Господин председател. Аз мисля, че в нашия парламент има е, съгласие с комисията и с съвета по отношение на е, далекосъобщенията и предстоящата конференция е, във връзка с интернет. Много е приятно да установим, че сме е, на една позиция. Няма никакви различия по отношение на свободния достъп до интернет и, на това, че, и по отношение на това, че интернет представлява едно пространство на свободна обмяна на данни, независимо от това на какъв носител. И ние би трябвало да мобилизираме силите си, за да запазим свободния достъп и независимостта на интернет ако се тревожим, е, то това е свързано с опитите да се ограничи е, свободата на словото, свободата да изразяваш мнение и да предоставяш и да разменяш информация. Важно е, естествено, ние които не винаги имаме възможност да предприемем ефективни мерки по отношение на тези режими, които се опитват да попречат на свободното развитие на обмена на информация, на свободното слово, да запазим интернет пространството от посегателства и по този начин всъщност да запазим и нашите основни принципи, свързани с опазване на правата на човека и гражданските свободи. Благодаря ви и много се радвам, че съветът и комисията са едно, едно мнение с нас. Дебора Саракани има думата. Две минути. Благодаря. Както вече бе казано, през декември агенциите на ООН по въпросите на информацията и е, съобщение ще заседават в Дубай в рамките на конференцията. Идеята е да се предчертаят и прередактират е, регламентите. По отношение казаното на, от комисар Таяни – е, благодаря му за казаното, че не може е, да очакваме че ще се подкопаят устоите на позицията на Европейския съюз. Знаем, че стотици държави са членове на Международния съюз и много от тях имат проблем с свободата на словото и демокрацията. Така че правилно е да вярваме, че свободата, един от основополагащите принципи на интернет, е, е застрашен. И сега трябва да бъде защитаван. Какво може да направи интернет за економиката? Знае много добре какви възможности предоставя за всички нас. Така че комисията ще работи именно в тази посока и е, Европа ще е, защитава позицията си на един глас. Вероятно ще възникнат много предложения в Дубай относно е, по отношение управлението на интернет, подкопаване неутралността на мрежата, и свободата на интернет е застрашена. Също така, е, също така защитата на данните и свободата на словото са застрашени. Ако едно правителство може да се е, пъхне носа не само в твоите лични данни, но и данните, които преминават през мрежата ти, е това вече е сериозна стъпка към цензурата и очевидно е против фундаменталните принципи на Съюза. Сега давам думата на заместник председателя на комисията господин Таяни. Държа да благодаря първо на всички изказали се госпожи и депутати, които подкрепаха позицията на комисията за единна позиция на Европейския съюз и отстояване на свободата на интернет, е, не просто на системата като такава, а и на европейските ценности. И госпожа заместник председателката на комисията е, Круз ще бъде съответно осведомена. Но проекто е, резолюцията би могла да суети до някъде усилията на Европейската комисия, които тя полага от няколко месеца е, за е, получаването на мандат е, за представителство на Европейския съюз на конференцията. Както казах, Европа трябва да има единен и силен глас, за да опази интернет от посегателства. Благодаря. От името на председателството, господин Лукас Лука. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че малко злоупотребих с вашата щедрост, като говорих два пъти по-дълго от времето, което ми бе дадено. Но трябва да кажа, че предстоящата конференция е от огромно значение за бъдещето и на Европа, е, и всички усилия за изработването на един, на солидна позиция на Европейския съюз на подобни форуми са особено важни. Особено когато научно-техническият прогрес е, е така динамичен. Не би следвало да е, съсредоточаваме вниманието си върху дребните различия – Необходимо е да направим така, че общата уредба на интернет все така да стимулира неговото развитие и опазва неговата неутралност. Благодаря за подкрепата, която бе изказана и позволете ми да заявя, че председателството се ангажира да отстоява интересите на Европейския съюз в Дубай съответствие с действащото европейско законодателство за една по-силна цифрова Европа. Благодаря. Три предложения има за приключване на дебата. По-нататък в четвъртък ще се гласувам. С това закривам дебата по тази точка от дневния ред. Прекъсвам заседанието до 21 часа.